И възможно най-добри условия, Гърция да започне да се възстановява, е, започна съответно и изпълнението на плана за подпомагане. Всичко това обаче има своето отражение върху бюджета. Не толкова върху задълженията за разходи, колкото по отношение на графика трябва да се ускори прехвърлянето на фондове в полза на Гърция. Освен това има 5% по структурните кредити, които трябва да се ликвидират възможно най-бързо. След това при съвместното финансиране имаме много внушителна стойност, защото там Европейския съюз участва на 100%. Това не е с финансиране. Това е изключително финансиране от Европейския съюз. А по отношение на програмата и поетите ангажименти трябва бързо да се изплатят авансите по предварителното финансиране. Режи е компетентната комисия, която тази сутрин реши да се прилага член 50 и по този член да изготви опростен доклад, за да няма никакви закъснения при вземането на решения и съответно гласуването в парламента. На събранието на координаторите тази сутрин разгледахме въпроса и решихме да не изготвяме становище, а просто писмо. Вашият председател ще го подпише в това писмо ще поискаме от комисията някои уточнения за плащанията. През пролета проведохме заключителния триалог по финансирането на плащанията. Това ще се отрази и на графика ние бихме искали съответно да се направят необходимите изменения. Господин Реза, вие сте тук, може би бихте ни обяснили с няколко думи основното, което е предвидила комисията и съответно какво можем да очакваме като последици. Заповядайте, господин директор. Благодаря ви, господин председател. Нека ви напомня, на 17 юли комисията представи предложение за изменение. Ако ми позволите, ще мина на английски язик, по-лесно ми е. Та на 17 юли комисията предложи да се измени регламента за общите разпоредби при структурните фондове. Целта беше да се решат сериозните проблеми с ликвидността на Гърция. Знаете, там ситуацията беше драматична. Накратко, какви изменения се предлагат? Това са изменения по новите програми 2014 до 2020 година, както и програмния период 2007 до 2013 година. За новия предстоящ програмен период предлагаме ставката да се изчисли въз основа на цялото разпределение за Гърция в рамките на 7 години, което е 14,6 милиарда за целия период. Ние увеличаваме предварителното финансиране с 7 пункта. Последиците са, че предварително се залагат част от плащанията, които в противен случай щяха да бъдат разхвърлени из целия програмен период. Става дума за около 1 милиард предварително залагане на средства, половината 2015 година и другата половина 2016 година. Освен това, в предлаганите изменения е предвидено и ускорено изпълнение. В противен случай няма стимул за инвеститорите и съживяването на економиката в името на растежа и заетостта. Така че условието при това предварително финансиране – е съответно възстановяването на разходите от комисията да се направи до края на 2016 година, а тази част от предварителното финансиране, която не се обхваща от тези заявки, ще трябва да бъде компенсирана. По този начин ние искаме да стимулираме максимално инвеститорите. Това беше за настоящия програмен период. Има и две предложения за изменения по отношение на предходния програмен период. Едното е предложение за законодателна промяна през 2015 година да се изплатят последните 5% по заявките за периода 2007 до 2013 година. Обикновено нормите предвиждат последните 5% изчислени за 7 годишния период да се платят едва при приключване на програмите. Необходимо е да се предприемат различни стъпки, разбира се, за приключването на програмите за това плащането няма да стане преди 2017 година, но ние предлагаме дерогация в общите разпоредби, така че 5% да се изплатят още 2015 година, като това се изчисли за целия период 2007 до 2013 година. Второто изменение беше току-що споменато от председателя. Финансирането в този случай се покрива наистина изцяло от европейския бюджет, 100%. Какви са последиците от тези две изменения? съответно по програмите 2007-13 година и настоящия период. 11 милиарда заложени предварително за плащанията 2015-16 година, а не по-късно през периода. За този 1 милиард половината е предвиден за 2015 година, другата половина 2016 година. Ако разгледаме измененията в тяхната съвкупност, виждаме, че има 1 милиард повече плащания за 2015 година и още 1 милиард 2016 година. Въпросът е дали това може да влезе в одобрените кредити за плащания за 2015 година и съответно предложенията на комисията за 2016 година. Ние сме направили своите прогнози, що се отнася до нуждите от плащания, възоснова основа на дър това, което държавите членки изпращат на, като информация на комисията до края на месец юли. Всяка година, както казах вече, изготвихме прогнозите си. Все още не ни достигат 15% от цялата сума, но за 2015 година, където прогнозите вече могат да бъдат уточнени и да бъдат по-коректни, що се отнася до заявките, изпращани от държавите членки през 2015 година, тук виждаме някои забавяния при новите програми и заявките за плащания на държавите членки съответно са по-низки от това, което прогнозирахме през януари. Това е непълна информация, но смятаме, че по този начин ще успеем да вместим този допълнителен 1 милиард за 2015 година, не е необходимо следователно да се увеличават бюджетните кредити за плащания за 2016 година. Няма как тук да бъдем особено категорични, защото прогнозите на държавите членки показва, че обикновено за следващата година се предвижда намаление, в този случай около 11%, доста съществено. Разбира се, това, което казвам, трябва да се приема до някъде скептично, но Доста от държавите членки очакват по-малки разходи през 2016 година, така че сигурно така ще вместим и другия 1 милиард като резултат от изменените общи разпоредби. Не е необходимо и тук да се увеличават кредитите за плащания. Всичко това не е в разрез с договорения план за плащания. Целта е да останат около 20 милиарда неразплатени сметки в края на тази година и постепенното намаление на тези неразплатени сметки до 2016 година да продължи. Това е основното за сега. Аз съм готов, разбира се, да отговоря и на конкретни въпроси. Благодаря ви за тези уточнения. Добрата новина е, че това няма да се отрази на плащанията. Лошата новина е обаче, че някои от поетите ангажименти трябваше да бъдат отложени във времето. В момента, в който Европейския съюз би искал да насърчи инвестициите, като че ли някакси малко си противоречим. Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, споразумението с Гърция беше толкова важно, че не може да прикриваме удоволствието си от принципа, който залегна в това споразумение. Същевременно обаче се нуждаем от допълнителна яснота. Основателно във вашето писмо а, вие заявявате, че е необходимо да ни се предостави а, повече информация. Самия вие казахте, че това ще се отрази на кредитите за плащания. Така или иначе имаме някои затруднения в това отношение. Ето защо съвета би трябвало да разгледа малко по-сериозно въпроса с кредитите за плащания. Но да се надяваме, че за в бъдеще това ще допринесе за подобряването на структурните фондове за всички държави членки. Днес основният е, проблем с структурните фондове е закъснението при разплащанията – затова смятам, че би било интересно, ако може да се прехвърлят известни средства върху структурните фондове за държавите членки. Това е предложение, залегнало във вашето писмо, което трябва да подкрепим. Разбира се, вашето предложение ще има съответните последствия, но сред тях има и положителни такива. Председателя, Искаме се да приключим към 6 часа, така че моля ви малко по-кратко. Господин Фернандес. Благодаря ви, ще бъда изключително кратък. Разбира се, и аз бих искал да приветствам постигнатото споразумение. Както по отношение 100%, 100% финансиране, така и по отношение на предварителното финансиране за периода 2014-2020 година. Говорим за около 2 милиарда евро, като част от тази сума е заделена за предварителното финансиране. Това означава, че Гърция ще трябва да разработи определени проекти, но за това е необходима известна стабилност, за да може Гърция изцяло да се възползва от разработените проекти. Крайна проекти, извинете. В крайна сметка, условията, които бяха поставени, ще насърчат Гърция да се справи. Ако не се използват ако не бъдат разработени е, съответните проекти, няма да могат да се получат и съответните средства. Това е част от условията. така или иначе, винаги когато а, заляга бюджета, всичко се базира на известни прогнози. Надяваме се също така да няма отрицателно влияние върху програмите. Трябва да сме наясно какво точно може да бъде сторено да взимаме от едни, за да даваме на други, няма да ни помогне. Решавайки един проблем, като създаваме друг, също няма да ни помогне. Съвета не желая да увеличава средства по никоя линия, а желая да съкръщава. И съвета съкръщава средства на едно място и ги пренасочва на друго крайна сметка се получава ефекта на снежната топка. Ако човека вземе едно евро от единия си джоб и го сложи в другия, това не означава, че вече има 2 евро, нали така? Така че прехвърлянето на средства от една програма в друга по никакъв начин няма мултипликационен ефект. дали може да имаме някакъв буфер, който да ни позволи да избегнем странични ефекти върху останалите програми. Това беше искането на държавите членки за някои от националните им програми. Ще имаме 20 милиарда неразплатени сметки за 2015 година и 2 милиарда за 2016. Разбира се, ще трябва да видим на колко ще възлизат неразплатените сметки за периода 2014-2020 година. Бих искал да разбера от Европейската комисия как бихме могли да разработим някакво прогнозно планиране. не трябва да се стига до отрицателен ефект за програмите на другите държави. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за подробното представяне. Благодаря му най-вече за разясненията от техническо и административно естество, които ни даде. Съгласен съм с господин Фернандеш за това, че трябва да предотвратим пренасочването на средства от една програма към друга. Това няма да доведе до умножаването на средствата. Сумата ще си остане същата. Не е удачно, според мен, това, че все повече се поддаваме на изкушението да не назоваваме някои неща с истинските им имена. Говори се, например, за негативен растеж, а преди се говореше за свиване на растежа. Сега говорим за съфинансиране в размер от 100%, но това не е нищо друго, освен финансиране от страна на Европейския съюз. И тази думичка и трябва да използваме. Мисля, че гражданите на Европейския съюз го заслужават. А по отношение на програмата като такава, мисля, че се поддаваме на изкушението да просто да увеличим дозата на лекарството, което дадохме и в началото. А още от самото начало това не бе подходящото лекарство. В Гърция има много големи проблеми с административните структури. И тези проблеми няма да бъдат решени, просто ако увеличим размера на финансирането за Гърция. Ще продължава да има проблеми с администрацията там. И проблемите с администрацията бяха една от причините, поради които Гърция до момента не бе в състояние изцяло да освои средствата. Не бива да твърдим, че Създаваме програма, предвиждаме средства по нея и с това ще решим всички проблеми. Нямаме структурен подход към проблемите в Гърция. Merci. Juste un point, il est prévu. Благодаря ви. Предвижда се Европейския парламент да има правомощия по контрол, за да следи какво се случва с поразумението в Гърция за да може да се увери, че реформите се случват на практика, а не са само на думи. Госпожа Гардия Сабал, благодаря ви, господин председател. Чудесно е, че Европейската комисия ни е представила измененията в правилата за структурните фондове. Чудесно е, че с това споразумение за Гърция ще успеем да променим нещата чудесно от бюджетна гледна точка. А що се отнася до кредитите за плащане за периода 2014-2020 година, те ще бъдат неутрални за бюджета. Разбира се, ще има отражение за периода 2015-2016 обаче. Има нещо, което не разбирам. Казва ни се, че този 1 милиард може да бъде усвоим, при положение, че имаме 20 милиарда неразплатени а, сметки. Искаме да изтъкнем на преден план политическите приоритети, но някакси това е нереализируемо. Променяме правилата и по този начин само задълбочаваме проблема с неразплатените сметки. Смятам, че най-напред трябва да се занимаем с неизвършените плащания. Ще видите, че ако отложим проблема за 2016 година, той само ще се задълбочи. Ако проведем дискусията сега, през 2016 ще можем да проведем политическата такава. Благодаря. Госпожа Вана. Благодаря, господин председател. От името на политическата група на Зелените, нека заявя, че ние сме изключително удовлетворени от пакета. Много се радваме, че е взето решение за упростена процедура. Както казахте и вие, господин председател, днес обсъдихме въпроса в Комисията по регионално развитие. Комисар Крето представи пакета. Не бива да подценяваме значимостта на изтеглянето на финансирането към началото на периода. То е много важно за инвестициите в публичния сектор в Гърция. Преди малко колегата говори за проблемите с администрацията там. В рамките именно на този пакет една голяма част от средствата са предвидени за техническо подпомагане. Нещо, което според нас е изключително важно европейските парламентаристи носят отговорност за предприемането на бързи действия. Затова се и радвам, че бе изпратено писмо, в което ясно се описва процедурата, ясно се описва и каква е нашата загриженост във връзка с бюджетните кредити за поети задължения. Мисля, че бързите и решителни действия от наша страна ще отправят и сигнал към съвета. Господин Манка. Дякуем, пан председа. План комисия е в област... Благодаря ви, господин председател. В плана, който подкрепихме на Европейската комисия, се казваше, че през 2015 година ще се извършат всички неизвършени плащания в рамките на изпълнението на новите програми. Очаквахме в края на годината да останат 20 милиона неизвършени плащания. Въпросът ми е какво стана с това изпълнение на програмите? Защо то се бави? Ако имаме такова забавяне, въпросът ми е ако имаме неизползвани средства, не можем ли да ги използваме, за да извършим неизвършените плащанията, да ни останат 19 милиона неизвършени плащания, например? Господин Обържи. Господин председател, благодаря ви. Както каза и госпожа Вана преди малко, тази сутрин в Комисията по регионално развитие водихме а, дискусия, имахме и заседание на координаторите и на тези две срещи обсъдихме няколко неща. Аз мятам, че най-напред трябва да приветстваме а, факта, че Европейската комисия откликна и направи предложение за регламент. Всъщност проблемът е свързан с времето. Не разполагаме с такова. За мен е удоволствие, че това измерение е включено, като сме се насочили същевременно и към опростената процедура. Ако пакета не бъде одобрен незабавно, Гърция ще остане без средства, от които има нужда. И в крайна сметка, без средства ще останат и някои програми, които трябва да продължат своето съществуване. Разбира се, ще възникне проблем и с многобройните проекти, по които се очаква да се извършат плащанията. Това е първото нещо. На второ място. В отговор на чутото бих искал да кажа следното. Да, действително възникват някои проблеми с структурните фондове. Тези проблеми обаче не се отнасят само до Гърция. Те се отнасят до всички европейски региони. Погледнете степента на освояемост на фондовете. Противно на очакванията, гръцките региони не са сред регионите, които освояват най-зле средствата. Нуждаем се от упростяване на процедурата за всички европейски региони. Трябва да се сложи край на цялата бюрокрация, която само осложнява работата на операторите. И в това отношение приветствам казаното и от Европейската комисия. Необходимо е това да бъде посочено изрично в документа. И на последно място, Предложението за регламент е неутрално от бюджетна гледна точка. Това предложение не води до допълнителни бюджетни разходи. Благодаря. Благодаря ви, господин Зани е последният. Molto brevemente, presidente, е, io credo... Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратък. За разлика от изказалите се преди мен колеги, не смятам, че идеята е добра, поради две причини. Първата е от политическо естество. Според мен комисията и европейските институции като цяло доведоха до бедствено положение в Гърция с третия пакет за спасяване. Първите два пакета се провалиха. Бе изготвен и трети, който със сигурност също ще се провали, тъй като с него няма да бъдат решени реално съществуващите проблеми. Прави се нещо просто като самоцел. Изготвя се програма, предоставя се финансиране, но всъщност няма да настъпят никакви промени. В Гърция има един единствен проблем и това е еврото. Ефектът от финансирането което предоставяме на Гърция, ще бъде неутрализиран от факта, че валутата в Гърция е много по-силна от економиката й. Става дума за игра с нулева сума. Предвижда се плащания да се направят в началото на периода, но от това няма да има ефект. Имаме огромен проблем с просрочените плащания. А какво правим? Увеличаваме сумите на плащанията, които да се извършат в началото на периода, това означава, че ще трябва да отложим други плащания по структурните фондове и в други много важни области. Има бенефициенти, които чакат вече от много отдавна. Просрочените плащания са в размер от 20 милиарда. До края на тази година тази сума със сигурност ще се увеличи, а вече е значителна няма да можем да решим проблема на Гърция с мярката, която се предлага. Тя е погрешна и само ще доведе до допълнителни проблеми за бюджета, до допълнителни проблеми с положението с плащанията, което така или иначе е тежко. Мисля, че парламентът ще трябва да се събуди и да се опита да направи нещо повече за решаването на проблема с просрочените плащания в Гърция и друга да има толкова много субекти, които вече от години чакат да им бъдат изплатени средствата. Това се отразява зле върху економиките в държавите членки и именно поради това не мисля, че мярката спрямо Гърция е добра. Е, Господин Риза, много накратко, защото така или иначе аз съм предвидил съставянето на писмо с исканите уточнения. Ще имаме ускорена процедура. и Искаме този план за подпомагането на Гърция да успее. Но разбира се, ние трябва да знаем как се програмират плащанията, за да не е това в ущърп на други кредитори. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Първо, тук става дума за очаквания. Очаквани плащания. При Гърция проблемът, който трябва да решим, е свързан с ликвидността, както вече беше пояснено. Гърция няма проблем с освояването. 2007 до 2013 година Всъщност има добро освояване, както и доста голяма помощ е, за подобряване на административната структура и ускоряване на работата, но имаме проблем с ликвидността, особено при публичното съфинансиране. И ние трябва да имаме предвид плащанията, които ще бъдат направени. но може би трябваше да спомена нещо по-рано, новия елемент при условията за ликвидност. За какво става дума? За наличните средства по предварителното финансиране. Те могат да бъдат използвани единствено и само от бенефициентите на фондовете. Никой друг. Това е тъй нареченото ринг фенсинг на английски. Парламентът вече е заложил гаранциите за това. Преди нямахме такава ситуация. Но как се покриват тези 2, 2 милиарда разходи 2015-16 година, след като ние нямаме повече средства от предварително заложените. Трябва да обясня, че въз основа на направените прогнозни разчети от държавите членки, виждаме, че има някои прехвърляния на плащания към 2016 година и следващите години – също така 2016 година има средства, които ще се прехвърлят към 2017 година. Следователно, това позволява да изпълним своите цели, като очакваме те да бъдат постигнати при плана за плащанията. 2015 година не очакваме закъснения, като натрупаните проекти, при които няма плащания, очакваме да намалеят. Заявките за плащания ще постъпят по-късно от това, което ние очаквахме. Благодаря ви, господин Фреза. Добре, на 14 септември отново ще разгледаме плана, аз ще подпиша писмото и ще обсъдим съдържанието на това писмо. Благодаря на комисията, благодаря на господин Фреза. Като докладчик по становището за европейския семестър – искам да кажа следното. Докладът разглежда бюджетните измерения на семестъра, гласуването за ЕФСИ, желанието изразено от комисията на 28 ноември 2014 година, що се отнася до основния лостов ефект. Също така разглеждам периода 2007 до 2013 година, както и условията за предварително финансиране при Европейската инициатива за младежка заетост. Знаем, че е неотложно да дадем някаква перспектива на младите да се преборим с безработицата сред тях. В доклада също така обръщам внимание на доклада на петимата председатели по економическия и паричен съюз. Това е доклад, който трябва да бъде приветстван, но е необходимо да има ускоряване. Докладът настоява на това, което обсъдихме по-рано с координаторите тази сутрин. При фискалната и бюджетна рамка на еврозоната. механизма за бюджетна стабилност за еврозоната. Какво означава това? Означава, че ние трябва да бъдем уведомявани за проблемите. От самото начало не можем да оставяме инициативата на съвета. Приветствам също така и приемането на регламента за ЕФСИ. Тук парламента трябва да се поздрави, защото успяхме да сведем до минимум нежеланото. Това е, може би е оксиморон. Обръщам се към колегата Фернандеш, но ние сведохме до минимум това, което беше максимално като финансирането на ЕФСИ. Това е оксиморонът и това е всъщност от мен по доклада. Има го и в писменото обяснение. Кой иска да вземе думата? Нека ви напомня графика. 10 септември за представяне на измененията. На 30 септември разглеждане и гласуване. Сезираната комисия по същество ще се произнесе на 13 октомври и на третото пленарно заседание през месец октомври ще се проведе гласуването в пленарна зала за европейския семестър. Не виждам някой да иска думата, така че преминаваме към следващата точка. Давам думата на Йенс Гейер, Това е по фонда за приспособяване към глобализацията. Искате нещо да кажете? Да, господин председател, виждам, че все повече колеги напускат залата, затова ще бъда много кратка. Що се отнася до този фонд? Имаме един нов елемент, свързан с автомобилната индустрия. И по-конкретно Опел в Белгия. Знаете, че те работят в Антверпен. Знаем, че този отрасъл беше засегнат от кризата, а Опел намали с 39% персонала си. Седалището му е в Бохум. 55% намаля продукцията. Това, разбира се, се отрази на работните места на 81 работници. Германските власти се обърнаха към комисията. Те биха искали от този фонд да се използват 11 милиона евро, като комисията поеме 60%. 9 милиона евро. Изпълнени са условията. Господин Гайер ще представи официално доклада по време на дебата. Благодаря. Merci, мадам. Мадам Вана. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря. Нека съвсем накратко добавя в качеството си на член на работната група на Комисията по заетост по въпросите на Фонда за приспособяване на глобализацията, че този случай е подобен на един предходен случай. Случая е с Алео Солар. Трябва да бъде изяснено дали средствата по този фонд не заместват мерки, които съответната държава членка трябва да предприеме по закон. В такъв случай не би било възможно да се отпуснат средства по фонда. Подобен бе въпросът и във връзка с случая Алео Солар. Също така трябва във връзка с това да се отговори на въпроса дали временно наетите служители попадат в обхвата на мярката. За това ние излиз, излязохме и с въпрос за това дали финансирането по този случай ще се осъществи в съответствие с правилата за фонда. Благодаря. Никой друг не иска думата. На 15 септември срок за представяне на измененията, разглеждане на измененията и гласуване в комисия на 30 септември. Господин Фернандеш сега ще замести господин Рюбих по втория доклад пак за фонда за приспособяване към глобализацията. Тук случая е с фирмата Форд в Генк. Благодаря, че ме поправяте. Е, je vou apresentar o relatório em nome do meu colega Paulo благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на Паул Рюбих. Случаят засяга служители, загубили работните си места, служители на 12 различни дружества. Над 400 Circa 10 milhões de 10 e e Над 4000 души са били уволнени. Финансовата помощ по фонда ще бъде между 6 и 7 милиона евро. Това е напълно в съзвучие с регламента. Затова се обявяваме и за мобилизирането на фонда с цел предоставяне на индивидуално подпомагане на всеки един загубил работата си служител. Благодаря, господин докладчик. Не виждам да има бележки. Господин Дупре всъщност благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в сянка на групата по това досие. Първо едно уточнение. Като говорите за е, града, той е Женг, тъй като Хенг е град в Фландрия. Просто имайте предвид, че когато сте в Фландрия, ГЕ се произнася ХЕ така че Хенк, а не Женк. След това по самото досие трябва да кажа, че тук говорим за тема, която беше наистина една бомба в Белгия. Става дума за фабриката на Форд в Генг, която, както и много други фабрики, Имаше своите проблеми, имаше и заплахи, но се стигна до споразумение между двете страни за ситуацията до 2020 година. Това беше подписано още 2010 година. Дирекцията обеща, че ще запази работните места до 2020 година, но въпреки това видяхме какво беше направено и колко беше брутално свиването на производството. Над 4000 останаха на улицата. Разбира се, това увеличи многократно безработицата в региона. Стопанската дейност намаля с 2% от БВП, тъй като тези работници дълго време бяха участвали в е, този местен стопански живот. Като се имат предвид условията, при които беше поставен проблема, и тук искам да поздравя колегата Гарсия Саба, тъй като изпасатели имаха полза от проявената солидарност на всички средиземноморски страни и най-вече Испания. Искам да благодаря и на Хосе Фернандеш. Наистина, мисля, че тук докладчика ни е много ангажиран. Благодаря ви за това, което казахте. Ние нямахме така или иначе съмнение, но сега сме още по-убедени и Накрая докладчикът Андрей Новаков използването на фонда за солидарност за бедствията в България и Гърция 2015 година. Благодаря ви, господин председател. Римляните са казали Vox Populi, Vox Dei. Сиреч глас народен, глас Божи. Само, че днес повече от всякога имаме нужда не просто от гласове народни, а от гласове в името на народа. А българският народ е доста търпелив и великодушен, особено към своите партньори и съседи. Ние обаче имаме шанс да му покажем, че Европа е повече от химни знаме, Европа е повече от сграда или регламент. Чувство е Европа. Чувство и то се нарича солидарност. Тя обаче тази солидарност има едно такова особено качество, е, че трябва да бъде проявявана на време. Единствената помощ е на временната помощ. 243 милиона 305 хиляди точно толкова, евро. Точно толкова са щетите нанесени в Югоизточна България от тежката зима на водненията и свлачищата в началото на годината. Водата отнесе къщите, дворбата на хората, пътища, железници, мостове, детски градини, училища, театри, опери, водопровода. Всичко това. Част от живота на хората от днес. Това са огромни щети за народ, който достойно се бори с недоимък. Ситуацията в Гърция не е по-добра. Там щетите са за, над, за почти 400 милиона. И на двете места вече е изплатено по 10% от авансовите плащания от определената помощ. Аз съм сигурен, вие знаете, че в Съединените американски щати има 50 щата и един федерален окръг. Където и от тях обаче да отидете, който и да попитате, той ще каже, аз съм американец. Колко от вас казват, че са първо европейци, преди да кажат от коя страна идват? Същото е и с хората навън. За да почнем да променяме това обаче, Европа трябва да е по-близо до хората. И в хубавите, и в лошите моменти. Ето защо ви призовавам, не просто защото сега говорим за бедствия в България и Гърция и това е моя доклад, за да мине по-бързо. От тук насетне винаги, когато имаме такава ситуация, нека това да е подхода. Нека вместо за 14 месеца тази реимбурсация да отива за 6, защото хората имат нужда от тези пари. Аз съм наясно и знам, че фонд Солидарност не е инструмент за спешна помощ. Наясно съм. Въпреки това обаче, ние сме длъжни. Защото когато искаме от държавите членки да плащат своите вноси, ние ги искаме на момента, на тази дата. Иначе е проблем а когато дойде нашия ред да ги плащаме обратно, можем да се забавяме. Е, аз този морал не го разбирам. Ето защо ви моля, колеги, да подкрепите този доклад, така че да можем средствата да изпратим колкото се може по-бързо в двете държави, които имат такива а, природни бедствия и от тук след винаги, когато имаме такива ситуации, да се мобилизираме възможно най-много и да съкрещаваме времето до отпускане на парите. Ако всичко, което казах, някой има въпрос, аз ще се радвам да отговоря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Много бяхте убедителен. Наистина, господин Преза, имайте предвид, че плащанията ще трябва да се правят по-бързо. Но ето и ние работихме бързо, приключихме с нашия дневен ред. Има ли други въпроси? Не. Нека ви напомня, че на 14 и 15 септември предстои следващото ни заседание в Брюксел. Закривам заседанието. Hola,